Председателят. Ма бе, суке, che cosa? Care colleghe e cari colleghi, buongiorno. Уважаеми колеги, добър ден на всички. Имам две съобщения. Първо, Писмената декларация внесна от господин Братнер и други се отнася до програмите ЕРА за Леонардо и програмите за Средиземноморието. Над половината от депутатите в Европейския парламент са подписали тази декларация, така че в съответствие с точка 123 от правилника тази декларация ще бъде насочена към получателите и ще бъде публикувана в официалния вестник. Бих искал да поздравя всички, които са подписали тази декларация, най-вече нейните автори. Може би някой от авторите би искал кратко да се изкаже по този въпрос. Да, благодаря съвсем накратко от името на колегите. Искам да благодаря на всички членове на парламента, които позволиха да се осъществи тази инициатива. Това е много силен сигнал от страна на Европейския парламент към нашите партньори а, от южните страни, по-специално към техните млади хора. По този начин, надявам се, ще имаме бързи предложения, за да могат програмите Леонардос и Ерасмазъм да влязат в действие и за тях. Благодаря. Грация, грация. Благодаря ви много, господин Байон. Преминаваме към второто съобщение. То се отнася до една поправка.